Buenos días. En la, primero empezamos aprobando, leyendo los acuerdos que ayer. Уважаеми колеги, сега искам да ви съобщя до какви заключения стигнахме на заседанието на координаторите. Комисията ще подготви кратка проекторезолюция резолюция в съответствие с правилника и темата ще бъде Международно отлича на деца в Япония по бъдещите заседания. 294-2017 и 222-2018 barra се проспонен а la... Тези петиции се отлагат до април. Що се отнася до другите резолюции, те ще бъдат включени в дневния ред е за марта. През март ще бъдат включени в дневния ред следните петиции. De 2017, la 671 de 2018, la 954, la 352, la 423 и la 548 del 2019. Се рechazó la propuesta. Отхвърли се предложението да се включи петиция до 2018 година. 141-2014 cincuenta y ocho dos mil diecinueve y novecientos treinta y ocho dos mil doce se incluirán en el orden del día de abril. La petición treinta y ocho Петиция 38-2020 година ще бъде разгледана от комисията Пети, когато се получи отговор от Европейската комисия. Петиция 197 и от 2013 година ще бъдат включени в дневния ред през май и през юния. Няма да се подготвя становище по износа на оръжие, ще има становище по неравенството на работното място, въпреки че все още трябва да определим кой ще бъде докладчика. от ЕКР ще има докладчик за напредъка през 2019 година в Турция. През второто полугодие ще състои посещението в Полша. Вместо това през първото полугодие ще посетим Германия. Също така ще разгледаме а, молбата на комисията ЕВИ ще проведем конференция по минодобивната промишленост и също така ролята на Европейската комисия в разглеждането на петициите. Ще има семинара на правата на общността ЛГБТИ в Европа. И точките 8, 9 и 10 от дневния ред ще бъдат разгледани по писмената процедура. Координаторите си отбелязаха, че в съответствие с правилника на парламента петициите ще бъде разгледана на едно следващия заседание. Също така беше посочен, че е необходимо да се гарантира равенство на половете при подбора на експертите. Също така помолихме комисията АВКО да разгледа включването на комисията Пети при предстоящите преговори. Това беше протокол от заседанието на координаторите. Сега започваме дневния ни ред 17 точка, петиция 1156-2019, внесена Нико Земсер от германското гражданство относно преименуването на пленарната зала на Европейския парламент в Брюксел и за създаване единствено седалище на Европейския парламент в Брюксел. Както знаете, имате 5 минути за да представите вашата петиция и после 2 минути заключителните думи. Благодаря ви, уважаеми гости, членове на Комисията по петициите. Само преди няколко дни а, написах част от европейската история. Няма нужда да ви напомня, мисля, че все още се говори за това. Нека обаче да ви припомня какво се случи. През миналия ноември приключих дългогодишния дебат за единто седалище на парламента. Как? Намерих празнота в договора, там където се урежда седалището на парламента. Там се казва, че парламента трябва да се съдава в Страсбург 12 пъти в годината, но не се казва в кой точно Страсбург. Повечето хора предполагат Страсбург, Франция на 450 км от тук и то само защото нямаше друга альтернатива. Сега такава альтернатива има. Страсбург, Брюксел на 450 метра от тук. Нарекох пленарната зала в тази сграда Страсбург. Там може да се срещате е, всеки месец, да заседавате, без да променяте нито една дума от е, договора. Защо беше необходимо това. Второто седалище е пълно губене на пари. Около половин милиард евро на мандат струва местенето в Страсбург. Освен това, се губи време. Непрекъснато се пътува до Франция и обратно. По този начин се хъби и пространство. Гигантските сгради в Страсбург са празни през повечето дни в годината. Губи се време и пространство за нещо, от което Европа няма нужда. Ето на този слайд съм. Европа а, а, има нужда от тези пари, за да може да предостави работни места, места за беженците и така нататък. Втората, второто седалище на парламента е загуба за планетата. 200 000 тона годишно въглероден диоксид се емитират в атмосферата и то в условията на климатична криза. И вие сместенето до Страсбург допринасяте за тази криза. Ето какво направих, за да променя историята. Сега а, а, а, настоявам а, парламентът да м, приеме моето решение, защото моята и да сложи табелка, защото моята бележка непрекъснато пада от това стъкло. Ето, приготвил съм такава а, табелка, просто трябва председателския съвет на парламента да потвърди името и може веднага да я заковете сградните е, менеджери трябва да ми помогнат да я закува на стената. Някой си мисля, че се шегувам. Съгласен съм. Но пътуването до Страсбург и е, обратно е, е една голяма шега. Това доказва колко хаотични и смешни можем да бъдем. И тази шега се повтаря в продължение на 60 години. Вече няма да е така. Моля, подкрепете моята петиция. Това е вашия шанс в буквалния смисъл да промените курса на Европа. Нека да спрем да се въртим в кръг. Нека тази сесия в 9 часа тази сутрин на Комисията по петициите да бъде исторически момент, в който Европейския парламент най-после ще се изправи и ще поеме своята съдба под контрол. Thank you very much. Благодаря ви много. Сега думата има комисията госпожа Кристенсен. Добро утро, госпожо председател. Благодаря Искам да припомня, че въпросът със седалището на Европейския парламент е регулиран в протокол номер 6 за седалището на институциите и органите, агенциите на е, Европейския съюз. Що се отнася до Европейския парламент, е, то, а, е, а, този протокол казва, че седалището е в Страсбург и се уреждат 12-те годишни срещи, които трябва да се проведат там докато други частични пленарни заседания трябва да се проведат в Брюксел. Този протокол е неразделна част от договора и той може да се промени само по съответната процедура за изменение на договорите. За комисията няма съмнение, че а, а, посочването в протокол номер 6 на Страсбург като място за провеждане на пленарните сесии трябва да бъде е, е, е, е ясна. Има се правит Страсбург Елзас, а не на някакво друго място, наречено Страсбург. Затова от правна гледна точка не е възможно да се тълкува думата Страсбург в протокола по такъв начин, че 12-те ежемесечни сесии да могат да се провеждат в пленарната зала в Брюксел, дори и тя да бъде наречена Страсбург. Благодаря. Мисля Адемов. Господин Адемов. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, днес замесвам моя колега Емил Радев, който не може да присъства и ще представя позицията на нашата група ЕНП по въпросата петиция. Както вносителят сам посочва, през годините е имало редица инициативи, предприяти от членове на Европейския парламент за определяне на едно седалище на институцията. Внесените петиции по темата също не са малко. Въпросът обаче е изключително деликатен. От една страна имаме предписанията на договорите, според които решения за това могат да се вземат само от държавните и правителствените ръководители. От друга страна обаче се изтъкват благоприятните последици, които едно такова решение би имало върху бюджета на Съюза. Отчитайки всичко това, а също така и факта, че в парламента няма единно мнение по въпроса, от името на НП смятам, че най-разумно би било решението по отношение на тази петиция да бъде взето от комисията след изслушването на всички позиции. Благодаря ви за вниманието. Thank you. Miss Ries. Благодаря, госпожа Рис. Мерси, мадам президент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ето, аз съм тук. Тук става въпрос наистина не непременно за този въпрос, свързан с единното съделище. Тук този въпрос ни занимава доста време, но що се отнася до петицията, която чуваме сега, може би е малко, как да кажа, изненадващ начина по който бе представена тази тема, с а, а, начина по който се предлага промяната кръщане на зала и прочее. И така, всичко това засяга договорите. Да, разбира се, договорите ни дават възможност наистина ясно да имаме тълкуване по въпроса. И мисля, че госпожа Маустрам представи едно писмо с над 3 милиона подписи във връзка с а, промяната и преместването на седалището на Европейския парламент, основно в Брюксел. Спомням си това от 2016 година и бе засегнат този въпрос и струва ми се, че действително бихме могли наистина от нашия председател да поискаме да изкаже своята позиция и както изслушахме сега и колегата Демов, това е въпрос, който следва да се разисква. Не, не бива да забравяме и а, въпроса свързан с климата и с зеления а, пакт. А, 45 души а, гласуваха за когато стана въпрос за единното съдалище, много повече против. И когато искам да кажа точка 6, точка 7, също следва да имаме предвид и протокол 6, протокол 7 в този смисъл. А, когато бих искала да се изкажа в качеството си на представител на академичната общност – в момента, в който се случват наистина, ако мога така да кажа, и съдбовни неща, включително и с напускането на Обединеното кралство. Идеалният вариант беше наистина агенцията по лекарствата да може да се премести в Страсбург. И като че ли имаше е, една спирачка от страна на а, е, госпожа Меркел и кабинета във връзка с а, е, всички тези въпроси, които се разискваха. И тук отново на практика се е, предлага въпроса, който да се разисква за бъдещето седалище на Агенцията на, за лекарствените предпарати, но това разбира се, това е друг дебат, наистина не бива да е, продължавам тук. Като депутат, аз съм изключително привързана към онова, което сме ние, към нашата ДНК, ако мога да кажа връзката с е, Страсбург. Просто, може би, сега трябва актуално да разгледаме е, този въпрос. Не бива да пропускаме също така и е, позицията, може би, на крайните популисти. Е, от години се засяга този въпрос. Въпрос в седалището. Може би сте съгласни с мен. Необходимо е наистина да се намери решение и това решение да бъде Е, положително решение за всички страни, а не да се стигне до едностранно решение. И действително, мисля, че тази петиция следва да остане отворена и, както казах, е много академична е темата и, и начина по който следва да подходим и по този въпрос. И в крайна сметка трябва да се обърнем към искането на гражданите на Европейския съюз. Благодаря, господин Селива. Алкем, синчераменте, nħoss li il ли l Методът, използван от вносителя на петицията – би могъл да бъде доста по-добър. За предложението му за смяна на името на а, пленарната зала а, и тя да се нарече Страсбург не е най-добрият начин за решаване на този проблем. Проблемът за седалището на парламента се обсъжда от много години в парламент. Той е исторически въпрос. А, при изготвянето на договорите между три държави, между Брюксел, Люксембург и Страсбург. Тогава бил исторически въпрос, но ние трябва да вземем решение. А, още повече, че говорим за важността на това да се намалят емисиите и да ние всеки месец, а понякога и повече от един път месечно се предвижим от Брюксел до Страсбург, това число и всички служби на парламента. Мисля, че може да дадем добър пример за а, гражданите на Европейския съюз. И да спрем да се придвижваме и да се местим всеки месец. Мисля, че трябва да има повече разисквания за единто седалище на Европейския парламент, защото наистина мисля, че губим твърде много ресурси, в това число и економически. С парите на гражданите ние а, извършваме това. Мисля, че трябва да продължим обсъжданията и накрая да вземем решение. Парламентът е приел множество резолюции, в това число една на 16 февруари 2017 година, с които настоява за тази промяна. Както казах, не ми харесва особено а, това, което предлага вносителя на петицията и не мисля, че промяната на името на пленарната зала може да бъде решение. Въпреки това обаче разбирам а, същината на петицията и смятам, че трябва да има дебат, за да се намери решение. Както казах, Скептик съм по отношение на тази петиция и не мисля, че по този начин можем да решим проблема. Thank you. Благодаря, госпожа Жданок. Yes, thank you. Благодаря, госпожо председател. Аз подкрепям това петицията да бъде обявена за допустима. Знам, че вносителя на петицията е добре информиран за всички резолюции, прияти от е, парламента по този въпрос. Мисля, че тази петиция трябва да бъде изпратена за разглеждане в АВКО. Не искам да повтарям аргументите, но искам да припомня вносителя на петицията, че не може да патентова своята идея. Всички членове на парламента, в това число и аз, си спомняме, че имаше инцидент, когато се срути тавана на пленарната зала в Страсбург. Е, слава Богу, никой не беше в пленарната зала. Проведохме няколко сесии в Брюксел, вместо да ходим в Страсбург. И моя колега Алан Смит, който доскоро беше член на този парламент от Шотландия, сега е депутат в Камерата на общините. Тогава той разпространи сред колегите идеята тази зала да се нарече Страсбург. Така че искам да ви кажа, че не сте първия с тази е, идея. Идеята е брилянтна, но вие не сте първия. Thank you. It's And short... Госпожа Алкен, извинявайте, че закъснях, но това не ми е първия дебат за деня. Извинявайте, това ми е първия дебат за а, е, а, е, дебат. През 1998 година договорите посочиха Страсбург за седалище на а, е, парламента. И институциите за правата на човека са също в Страсбург. Парламента първоначално използваше е, сградите на парламента. Постепенно парламента придоби повече е, така, пр, е, правомощие. И то трябва да бъде в Брюксел. Аз мисля, че нито един испанец не би се сложил парламента на някакво красиво място в Валенсия, ще го сложи там, където се упражнява властта. През 1992 година Мейтаран също се намеси и Имаше референдум, французите дадоха много слаб резултат. Франция а, успя да прокара в договора 12 сесии в Страсбург. Невероятно е, че този парламент не може да вземе решение за условията, при които работи. Не е сериозно. Пълна загуба на пари и време е цялото това местене в Страсбург. Страсбург е страхотно място. Там са съда по правата на човека, съвета на Европа. Но ние сме различни от тези институции. Не сме парламента. Две минути имате да приключите по петицията. Благодаря на всички за дебата. Мисля, че всички сме съгласни по същество. Просто имаме различни идеи за метода, по който те да се осъществят. Ако обърнем поглед към последните 60 години, ще стане ясно, че промяната на името на тази зала е последната ни и най-добрата ни опция. Напълно съм съгласен с това, което казаха госпожа Рис, госпожа Аукен и заместник председателя, извинете ме, Не искам да си присвоявам тази идея, но мисля, че можем да я споделим всички ние. Благодаря за отговора на комисията. Може ли да ми дадете доказателство, което казва, че това е Старасбург, Франция, защото аз не намерих това в текста на договора? Естествено, че трябва да се спази парламентарната процедура. Аз предлагам следното. Да дадем петицията за разглеждане на ЕНВИ, за отражение върху околната среда, на комисията по бюджета, да дадат становище за економиите от бюджета, на комисията КУЛТ и на комисията ЛИБЕ и когато те дадат своето становище, а, бих предложил да се изготви резолюция, която да бъде приета от а, а, парламента. Резолюция, в която да се казва, че пленарната зала в Брюксел се именува Страсбург. Може да наречем пленарната зала в Страсбург. Тя е, в Брюксел и тя да се използва за бюджетни дебати. Много благодаря. След като изслушахме вносителя на петицията и членовете на парламентарната комисия, председателството предлага да оставим отворена тази петиция, както помоли госпожа Жданока. Ще изпратим петицията за становище на Комисията по конституционни въпроси, така както също беше вече тук споменато, Европейския парламент през 2016-2017 година вече се произнесе за това да има едно седалище за парламента и това да бъде Брюксел, така че остава петиция отворена. Преминаваме към следващата петиция за 1140 от 2018 година, внесен от Фернандо Нове Асенсио с испанско гражданство от името на пенсионерите на предприятие Макоса аз съм пострадали от асбестос. Вносителя на петицията не е тук, за това ще дадем думата на представителя на комисията, господин Уилям Гайлер. Uh, uh благодаря, уважаема госпожа, за това, че ми давате думата. Ще се постарая да бъда много кратък. Вие вече получихте нашите бележки в писмена форма, за това ще средоточа върху основните елементи и ще ви съобщя за последните промени в тази сфера. Първо, Европейската комисия е изцяло съгласна с това, че азбестът изисква сериозно внимание и предизвиква сериозна загриженост и изисква мерки на европейско и национално ниво. И за това и има законодателство на Европейския съюз в сферата на асбеста. Ще дам един пример. В сферата на безопасни здравословни условия на труд ние имаме директива, която е посветена изцяло на защита на работниците от въздействието на асбеста. Това е директива 149 от 2009 година, която е повече известна като директивата за азбеста. Така че това, разбира се, е много важно, че има норми, но също така е много важно във всяка държава членка да се изпълняват на практика тези норми. И тук виждаме много важната роля на държавите членки, тъй като те са отговорни за да гарантират спазване на тези норми и за да подпомогнем държавите членки в тази важна задача, Европейската комисия разработи наръчник за добра практика за работодателите, работниците и също така за инспекторатите по труда, за да се гарантира правилното изпълнение на нормите. Освен това, както казахме и в писменици коментари, решението за премахването на азбеста от сградите зависи от фактори, които се определят от спецификата на обекта. Затова държавите членки са онези, които трябва да определят подхода. Те са онези, които най-добре могат да преценят дали премахването на азбеста от сградите е най-добрият начин за решаване на проблема. Също така има редица заболявания, професионални заболявания, свързани с безда. Искам да ви напомня за препоръката на Европейската комисия за професионалните заболявания в член 2 на тази препоръка се казва, че държавите членки отговарят за формулиране на критерии за признаване на всички професионални заболявания, включително и тези, които са свързани с беста. Искам накратко да ви припомня заключенията ни, които ви представихме в писмена форма, ние казваме, че що се отнася дейностите в областта на здравословните безопасни условия на труд, петицията, внесена в вашата парламентарна комисия, се отнася до правомощият на държавите членки. Комисията смята, че трябва този въпрос да бъде разгледан от националните компетентни органи и освен това искаме да ви информираме за това, че съвсем наскоро комисарите възложиха задача на Европейската агенция по химикалите да проведе научен анализ, за да се извърши преглед за пределните стойности на излагане на риск при извършена професионална дейност в среда, в която има асбеста. Това е съвсем ново събитие, затова то не беше отразено в писменото ни становище, изпратено до вас, но искам да ви информирам и за тази важна за тази важна промяна. Благодаря, господин Салиса. Азбестът, извинете, е един от материалите, един от материалите, за които е доказано, че може да предизвиква рак. Мисля, че този материал трябва да се премахва колкото се може по-бързо от сградите за обществено ползване. И също така в някои от станциите на метрото и в Испания и в други държави има вложен азбест по време на строителството. През 2001 година на международно ниво беше постигнато съгласие, че азбеста трябва постепенно да бъде изваден от всички обществени сгради. Имаше и резолюция на Европейския парламент, прията през 2013 година, и споразумение за това, че е необходимо да се извади азбеста от обществените сгради и съоръжения, беше прието през 2001 година. И сега, 19 години след това, още проблемът стои. Имаше достатъчно време за решаване на проблем. За това предлагам петиция да стане отворена и да упражним натиск върху компетентните испански органи, за да премахнете тази реална заплаха за всички нас, включително за испанските граждани. Много благодаря. Няма други желащи да се изкажат. И така, оставяме тази петиция отворена. Възоснова най-вече на изказването на господин Салива. И ще помолим Европейската комисия да ни информира за по-нататъчните мерки, свързани с безопасните условия на труд. Преминаваме към следващата петиция. Петиция 171, извинете, 2019, внесена от лице с германско гражданство относно смъртността на насекомите, държаща се на уличните светлини. Вносителят не е тук. Даваме думата за това на господин Ковачевич от комисията. Thank you, Madam Chair. Uh, in our written благодаря, госпожо председател. В писменото си наблюдение с, ние споделихме и изпратихме на вас. Ние признаваме, че наистина тази светлина е заплаха за опрашителите, особено тези, които са нощни. И, и подчертахме, че Проблемът, е, да, съществува на а, европейско ниво, но ние не сме в състояние да регламентираме уличното осветление. Това е основно правомощие на държавите членки. Дали и на национално или на местно ниво. Какво може да направи комисията на европейско ниво? Комисията може да насърчи органите в държавите членки е, лансирането на използването на по-благоприятна технология за средата при осветляването и можем да имаме конкретни насоки, но ние нямаме правомощия да регламентираме тази област. Искаме да ви припомним, че а, регламента за екодизайн не препятства появата на пазара и пласирането на по-екологосъобразна технология но естествено по смисъла на а, този регламент не може конкретно да се предложи норми за тази технология. Така че да, по този въпрос трябва да се работи. И има насоки, но по отношение е, на правомощията, те са а, на държавите членки. Благодаря. Il-problema tal... kem Господин Селеве. Благодаря. Искам да благодаря на вносителя, макар че той не е в залата. Много интересна е тази петиция, особено когато говорим за опрашителите на европейско ниво. Броят им намалява и това е много сериозен проблем, пред който по-настоящем сме изправени, защото опрашителите са много важна част от нашите екосистема. Ние имаме нужда от тях, за да имаме е, силна и здрава екосистема. Повтарям казаното от комисията, че няма европейско правомощие за ам, излизане с регламент по този въпрос, но пък искам да насърча комисията да се е, насърчи, окоръжи е, конкретно действие в тази област, защото всеки би трябвало да си извърши нужното действие и всички трябва да вложат усилия в тази насока. И струва ми се, че с помощта на Европейската комисия трябва да намерим решение на този проблем и трябва да действаме. Тази петиция следва да остави отворена и мисля, че е много важно да бъде изпратена на Комисията по околна среда, за да могат те да подготвят свое становище е, от името на Европейския парламент, а пък ние ще увеличим натиска върху Комисията, за да може да се предприемат конкретни конкретни стъпки. Благодаря. След като изслушахме Европейската комисия, господин Салиба, оставяме тази петиция отворена. Ще насочим към комисията по околна среда. И също така искаме да помолим Европейската комисия, която ни обясни, че не може да се намесва в материя, която е в правомощ на държавите членки, е да предложи нови насоки, които са свързани с опазването на насекомите, най-вече опрашващите насекоми, така че да могат общините да се ръководят тези насоки. Преминаваме към 20-та точка. Това е петиция 1694 от 2014 година, внесено по Кин Перес Гомес, испанско гражданство от името на Организацията защитници на околната среда в рамките на платформата Водата Та е живот относно процедурата за възлагане на обществена поръчка за управление на водния цикъл в метрополната зона на Барселона. Добре е дошъл. Имате думата за 5 минути. След другите изказвания ще имате 2 минути за заключение. Още веднъж добре е дошъл. Имате думата. Добър ден. Много благодарим за това, че обръща внимание на нашата петиция. Водата е основно човешко право и също така това е признато от много международни форуми. Както посочва също и през 2010 година резолюцията на Общото събрание на ОНЕ. Това е сред основните права, провъзгласени от Всеобща декларация на правата на човека. За това благодарение на първата гражданска инициатива, подписана от 2 милиона европейски граждани, които поискаха да бъде провъзгласено правото на вода като основно право. Водата не може да бъде стока или финансов продукт. През 2010 година в Барселона, през 2010 година съдът постанови че не е имало нито договор за възлагана обществена поръчка, нито други процедури. И концесионера де-факто извършва незаконна дейност. През 2012 година общината на Барселона създаде дружество с смесена собственост за управление на пълния цикъл на водите. 85% от акциите бяха на една частна фирма, която получи този пакет акции без каквато и да било процедура за възлагане на обществени поръчки. По-късно беше разформирана тази фирма и беше създана на нейно място друга фирма в нарушение на европейското право за обществените поръчки. Съдът призна, че не може тази фирма да предоставя услуги по водоснабдяване и водопречистване. Председателка, може ли да говорите малко по-бавно, защото за преводачите е много сложно? Върховният съд през ноември 2019 година 2016, извинете, обяви, че не може да се възлага по този начин обществена поръчка. И е, трябва тук да се посочи, че фирмата, е, която е била в основата на фирмата, която получи пряката поръчка, е била създадена още във времената на франкизма. И искаме Европейския парламент да обърне внимание на определени аспекти на създаването на това дружество с смесена собственост, които показват, че е имало нарушение на европейското законодателство за възлагане на обществени поръчки. Първо, не може да се възлага пряка поръчка за услуги, които са свързани с обществено благо. Освен това, дружеството Акбар участваше незаконосообразно в създаването на дружеството със смесена собственост. И освен всичко друго, създадената фирма беше поставена в позицията на монополиста. И 85% от собствеността на тази фирма са в частни ръце и за това също искаме да привлечем вниманието на това, че е имало и съдебни решения. Конфликтът на, интерес, на интереси за нас е очевиден. И също така има и неподходящи съдебни решения, както бихме ги определили. През 2011 година беше три пъти променен съдебния състав, който разглеждаше това дело. И освен това, малко преди да бъде постановено решението, имаше обращение от страна на председателя на фирмата и той поиска правителството да се намеси. Ние смятаме, че по този начин беше създаден един монополист, без да се зачитат принципите на свободната конкуренция. Затова ние смятаме, че има място на решаване на принципите на свободната конкуренция, съответно законодателство. И освен това беше възложено пряко извършването на публична услуга на едно частно дружество. Също така беше накърнен обществения интерес по време на цялото действие на договора. Трябва да приключвате, казва председателка. Да, благодаря. Всички тези решения не са били нито обосновани, нито оправдани от решението на съда. За това молим тази комисия да остави тази петиция отворена и да бъде също така анализирана от Комисията на парламента за вътрешния пазар и защита на потребителите. Става дума за интересите на 3,5 милиона граждани, които живеят в Барселона и нейните прегради. Благодаря ви. Много ви благодаря. Сега давам думата на Европейската комисия, госпожа Дита Колинчова. Good morning. Um, thank you. Добър ден, благодаря. Бих желала да кажа, че този въпрос, който се повдига от носителя, доскоро бе предмет на съдебна проверка на национално ниво. И комисията отбеляза решението на Върховния съд 2018 година на Испания. Възоснова на съществуващите изключителни права във връзка с е, този случай, решението на обществения орган е основателно. И в този смисъл бихме желали да кажем, че що се отнася до водния сектор, от името на комисията по настоящем е, предоставянето на концесии се изключва от директивата за концесиите по-настоящем и в миналото също не е била подлежаща на вторично законодателство на ЕС. Това бе решение взето, когато са се водили преговорите относно вторичното законодателство. също това беше и желание на държавите членки предвид, както вече бе споменато, по подобни инициативи свързани с водния отрасъл и водата като цяло. 40, 40 е, точка от преамбюла на директивата за концесиите се казва, че действително, когато става въпрос за водния сектор, много често е, въпросът е сложен и е, това е основно благо, което трябва да бъде предоставено на всички граждани. И що се отнася до изключенията, именно обхвата на водата е извън действието на директивата в този смисъл. Но дори когато става въпрос за вторично законодателство при обществени поръчки, има конкретни случаи и хипотези, при които наистина се прибягва до процедурите тогава, когато става въпрос за надлежно обосновани случаи, свързани с защита по отношение на ексклюзивни права и възлагането може да се осъществи, да се предостави на конкретен економически оператор в този случай, при тази хипотеза. Тоест, новото, което се разкрива в съдебната проверка на национално ниво, която се обръща изключително, внеме, изключително внимание, прощавайте, от страна на Националния съд, е, води комисията до заключението, че няма съмнение по повдигнатия въпрос и следователно комисията не възнамерява допълнително да води разследвания по въпроса повдигнат от вносителя. Благодаря ви. Um, thank you. Um, <laughs> Благодаря на комисията за позицията, която е изказана. Първо, два искам неща да споделя. Що се отнася до вътрешна съдебна проварка, тя още не е приключила, защото има петиция за а, отмяна на последното решение на Върховния съд и тя е заведена в съда, така че очакваме окончателното решение на Върховния съд във връзка с а, решението по този въпрос. Така че първото, което искам да кажа е, че вътрешната съдебна процедура по проверката не е приключила още това на първо място. Освен това, искам да кажа, че трябва да имаме предвид факта, че по отношение на първото съдебно решение, от, издадено от Каталанския върховен съд, посочва, че има основание да се смята, че в този случай по отношение на преговорите за възлагане има неизпълнение – или не спазване на е, членове от функционирането на Европейския съюз във връзка с законите за конкуренция. Така че, имайки предвид, че Каталунския съд именно е, упоменава това, че евентуално има нарушение на е, европейско законодателство, все още не е приключила съдебната проверка, мисля, че не трябва да затваряме това досие, трябва да го оставим отворено. Освен това, категорично смятам, Разбирам казаното от комисията, че има конкретни основания в сегашното ни законодателство, както по отношение на водната директива, рамковата, така и по отношение на конкуренцията може да се позволи пряко възлагане при конкретни процедури, това е факт, но тези случаи трябва да бъдат надлежно обосновани по конкретни критерии. И аз бих желал комисията да направи оценка дали тези критерии са изпълнени, защото сега сме изправени пред един случай, в която обществен оператор се занимава с предоставяне на водни услуги в Испания, в Барселона и зоната. 90 1953 година т.е. 53-та година е концесията началото и а, в последните 30 години на практика това, което прави компанията, надали попада в тези разрешения. Да, препоръката ми е, тъй, тъй като все още не е приключила съдебната проверка, мисля, че моята група има ясно основание, че следва да продължим да а, следим въпроси и петицията да остане отворена. Благодаря, господин Салива. Благодаря. Трябва да разгледаме петицията поне от две страни. Първо, по отношение на правомощията. Въпреки, че комисията, както заяви сега, много и ясно и цитира общностното законодателство, когато става въпрос за подобна хипотеза, е, няма правомощия от страна на Европейската комисия. Става въпрос за конкретни изключения при подобни търгове. Обаче, тъй като комисия през последните няколко години не е разполагала с тези правомощия, е продължила да води разследвания от своя страна по този въпрос и сега е стигнала до заключението, че няма основание, няма ясно основание за тази петиция има и четири решения на Върховния съд в Испания, в които се посочва, че тези твърдения за нарушение на правилата за конкуренция е, не са е, факт, така че не мога да разбера защо тази петиция следва да остане отворена. Аз предлагам да бъде затворена. Благодаря. Сеньора Рива, gracias, сеньора Рива. Господина Рива. Gracias, presidenta. Благодаря, госпожо председател. И благодаря и на вносителите на петицията. Мисля си, че е много важно, че те се срещат с нашата комисия. Също така важно е да се отчете решението на Върховния съд, който смята, че трябва да се запази позицията на фирмата Акбар. Необходимо е местните власти да поемат отговорността и да осигурят пълното спазване на това доставчика на услугите да изпълнява всичките необходими заложени в закона условия. Необходимо е да има максимален контрол в условията на това, че фирмата е монополист и то притежаван частно, частна фирма, монополиста. Затова смятаме, че трябва тази петиция да остане отворена и да я насочим и към комисията ИМКО, така че и тази комисия също да се произнесе в контекста на твърде противоречивите решения на съдилищата. Заповядайте, благодаря. Имах възможност да се срещна преди това с вносителите на петицията, се запознае с самата петиция и наистина изглежда доста разумно в светлината на различните решения на съдилищата да се обърнем към по-висши инстанции и също така да запазим петицията отворена точно, за да може да я анализира комисията ИМКО и да може също така да се реши евентуалното противоречие – което виждаме в момента. И искам да подчертая, че водата е човешко право и трябва да се гарантира достъп до водата. Освен това, мисля, че публичното управление на водните ресурси е нещо много важно и трябва да бъде в центъра на вниманието на европейските институции. Затова предлагам тази петиция да остане отворена. Благодаря ви, господин Арес. Благодаря ви, госпожо председател. Преди всичко искам да благодаря на вносителите на петицията и искам да кажа, че мисля, че за пореден път стремежът е да бъде компрометирано испанското правосъдие. Това не мога да го допусна. И това за мен е принципен въпрос. Има решение на Върховния съд на Испания. Това е най-висшата съдебна инстанция в Испания. И това е окончателно решение и за това няма място за преразглеждане или съмнение на окончателно решение на Върховната съдебна инстанция на една държава членка. И ако се изказват съмнения при такива случаи, то това ще означава, че всяко едно решение на Върховния съд ще се подлага на съмнение. Така че тук не трябва да се допуска нищо подобно и не може Европейската комисия да бъде замолена да обръща внимание и да се занимава с окончателните решения на Върховния съд на една държава членка. Нито Европейския парламент може да се занимава с това. след като има едно решение на Върховния съд на държава членка, Европейския парламент не може да преразглежда или да променя такова решение. Нека да не забравяме, че този парламент няма задача да преразглежда решения на върховните съдилища. И тук виждаме абсолютно популистки призиви за преразглеждане от страна на парламента на решение на Върховен съд на държава членка. Така че по този въпрос мисля си, че няма какво да обсъждаме. Трябва да затворим, да закрием, извинете, тази петиция. Затова, ако някой иска да се отнася към по-висши инстанции, нека да не идва в Европейския парламент. Мисля си, че след като Върховния съд се произнесе, трябва да отчетем факта, че това е най-висшата инстанция. Искам само да кажа, че има молба, има жалба за анулиране, за отмяна на решение от е, Върховния съд и има такова изискване, което е предявено към Върховния съд. Представете си, че сега ще закрием тази петиция, а след това Върховния съд обяви своето предишно решение за нищожно. Ще се окажем в ситуация, в която напълно възможно е това, че Върховния съд ще отмени собственото си решение, ние ще окажем в една много неудобна позиция. Това е моят аргумент и мисля си, че това е разумен подход. Да, благодаря ви. Заповядайте, господин Арис. Ще повторя. Петиция трябва да бъде затворена. Европейската комисия произнесе, има едно окончателно постановено решение от Върховния съд. Затова смятам, че няма какво да си губим повече времето. След като има постановление на Върховен съд. Благодаря. За да приключим, давам две минути на вносителите на петиция. Много благодаря на всички, които обърнаха внимание на нашата петиция, които се изказаха. Бихме искали да се изкажем по тази тема. Първо, целият този процес се основава на един договор, който отначало беше сключен, промчан през 1973 година, още във времената на франкизма – и сега вече знаем, че има една друга фирма, която се занимава с водоснабдяване и канализация, тя поиска да се отмени решението на съда. Ние не поставям под съмнение правосъдието в Испания, просто ви предоставяме факти. Ние знаем, че вече е имало прецедент в Испания. Имало едно окончателно решение на Върховния съд за ипотеките, но след няколко месеца то беше обявено от същия този съд за нищожно. Т.е. беше отменено. В продължение на 8 години тази фирма беше спряла водоснабдяването на 70 хиляди семейства, отказвайки основното човешко право, каквото е правото на достъп до вода. Благодаря. И така. И слушахме Европейската комисия, вносителите на петицията и също така депутатите, членове на тази комисия. И получихме информация за четири, четири решения на Върховния съд на Испания, за което знае Европейската комисия. И искам да попитам господин Ертосан, вие знаете за тази жалба, за искането за анулиране на решението. Ние знаем, че е имало имало иск, имало е жалба и с искане да бъде анулирано това решение на Върховния съд. Ние не искаме Европейския парламент да поставя под съмнение решенията на съдилищата. Това, за което молим, е една парламентарна комисия в Европейския парламент да анализира въпросите, свързани с свободната конкуренция. Тъй като наистина има сериозни съмнения за това дали е спазен принципа на свободната конкуренция. Добре. В комисията по петициите, когато има окончателни решения в държавите членки, комисията по петициите винаги закрива петициите, когато има окончателно решение на Върховния съд в съответна държава членка. Това винаги е така. И освен това, двете най-големи политически групи, социалисти, демократите и НП, са се произнесли тук. Има конкретна петиция, която е свързана с Барселона и с решението на Испанския съд върху фирмата, която се занимава с водоснабдяването канализация в Барселона. Вие говорите сега по друга тема, която е свободната конкуренция при водоснабдяване, не само в Испания и в Европейския съюз. Тази тема тогава трябва да стане съдържание на друга петиция, защото вашата петиция е за водоснабдяването в Барселона – и това е една тема, по която вече са постановени 4 съдебни решения. За това председателството предлага възоснова на цялата информация, с която разполагаме, включително от Европейската комисия и като изслушахме и позицията на основните парламентарни групи, нашето предложение ще бъде да се закрие тази петиция. Има друго измерение обаче. Може да се направи една по-обща петиция, за възлага на обществените поръчки и свободната конкуренция в сферата на общественото водоснабдяване. Както вече казах, има различни петиции, които вече са били обсъждани в нашата комисия, които са свързани с свободната конкуренция. Но в този конкретен случай тази петиция се отнася до фирмата, която се занимава с водоснабдяване и канализация в Барселона и има съдебни решения. Комисията по петициите има информация за четири окончателни решения на Върховния съд по темата на вашата петиция. Затова предложението ни е да закрием тази петиция, но господин Ортасун, имам предложение, госпожо председател. Говоря за сега разглежданата конкретна петиция – Искам да кажа, че има иск във Върховния съд да се отмени решението. За това за мен по-разумно ще бъде, че да решим този въпрос окончателно на заседание на координаторите, защото се очаква решение на съда. Защото отново казвам, може да се окажем в една ситуация, в която съдът ще реши да обяви предишното си решение за нищожно, а ние ще сме закрили тази петиция. Затова предлагам малко да изчакаме и след това координаторите да вземат решение. И разбира се, ако Върховният съд откаже да обяви решението си за нищожно, то тогава ще бъде закрита тази петиция. Господин Салиба, виждам, че иска да се изкажете. Аз мисля, че възоснова на казано господин Ортасун да дадем един срок, максимум от един месец, на вносителите на петицията да представят тази информация и да разгледаме този въпрос на заседание на координаторите. Добре, нека наистина да отложим решението точно с един месец, за да разглежда, за да изчакаме ситуацията с, с иска за обявяване на решението за нищожно. И след този един месец, въз основа на решението на съда, координаторите ще решат дали да дали тази петиция ще стане отворена. Господин Салиба казва, съгласни сме. Господин Ариас, господин Слабаков. Господин Слабаков. Арис, добре. Вносителят на петицията. Тъй като не сме ние тези, които сме внесли този иска. Ние не знаем дали ще можем да ви предоставим тази информация. Аз мисля си, че просто може да помолите съда да ви изпрати тази информация. Ние не можем да изпращаме писмо на трета страна, която не присъства тук и не е представена тук. Аз ви давам тази възможност. След един месец, възоснова на казаното на господин Ертасун, и защото координатори са съгласни, но искам да повторя. Процедурата винаги в тази комисия по петициите не съм въвела аз тази процедура. Винаги процедурата е, че когато има постановено окончателно решение на Върховен съд, се закрива петицията. Много ви благодаря. Само искам да ви кажа, че ние, ние знаем за тази жалба или за този иск за анулация от медиите и нямаме контакт с тази фирма, която е подала тази жалба или този иск за анулиране. Отново ви казвам, че ще имате срок от един месец, в който вие ще може да разберете и ще може да стане ясно какво е окончателното решение на Върховния съд във връзка с подадената жалба. Нещо друго, господин Арис? Доколкото разбирам, съгласието е, че петицията, извинете, че решението се взима автоматично, ако дойде нова информация, нова документация. Тоест, за момента петицията се закрива и координаторите ще имат възможност да я открият наново след един месец, ако се получи нова информация за промяна в обстоятелствата. Но мисля си, че по този начин е правилно да поступим и справедливо. И така продължаваме по дневния ред, точка 21. We are going to do a change. Ще промени малко нещата. Сега ще преминем към точка 21. Извинете, сега ще преминем към точка 22. Защото мис... мисля, че петиционера по Точка 21 все още не е тук, затова нека да преминем към точка 22. Микрофон, моля. Sorry, we are here for 21 also. I know, but um, there is a lot of uh, MPs that they want to... Да, но има много депутати, които искат да участват, но в момента те гласуват в друга парламентарна комисия и молят просто буквално за няколко минути, за това променяме реда на точките в дневния ред.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 Така, петиция 811 от 2017, внесена от Джовани Кортезе с италианско гражданство от името на Асоциационна Риноламенто Демографико относно проекта за изграждане на два басейна за задържане на водата на ръка Севезо. Вносителят на петицията присъства. Къде е той? А, мислех, че сте вие.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 Tutto a posto? Sì? Ok, uh, benvenuto. E lei ha 5 minuti. Всичко е наред. Добре дошли. Имате 5 минути за вашата петиция. Uh, с микрофон, моля. Добър ден, казвам се Джованни Кортезе. и съм вносител на въпросната петиция. Три аспекта трябва да се имат предвид. Първо, един технически аспект, втори един аспект свързан с здравето и трети а, е, а, е, аспект, свързан е, с въздействието върху биологичното разнообразие и здравето на граждането. От изпълнителните планове е, могат да се изведат следните неща. Планира се, планира се намеса е, е, в защитена зона, част от европейски коридор – Тези басейни засягат и подпочвените води. Подпочвените води са по-високи, отколкото е дъното на басейна. Освен това, не е сигурно, че положения бетон е непропусклив. Няма гаранция от производителя. Освен това, там се намират работилници, супермаркети и така нататък и не е взето предвид а, а, влиянието върху здравето. Втори аспект, свързан с здравето, констатирано е, че че има причина за повече заболяване сред граждането. Съдържа се атрацин. Това е карциногенна субстанция. Има алергени, други канцерогени хлорометан, който също е канцеро, генен, ароматни въглеводороди, които също са а, а, карциногени. Когато се вдигнат а, водите, отайните субстанции излизат на повърхността. Трето, съществува и екологичен проблем. Те са констатирани от доктор Марина Кортезе, специалистка по биология. Три субстанции са извадени. ДЦМ, ацетиленов хлорид, карциногенно вещество. Това е елемент в течно състояние, с сладникава миризма без цвят. Изключително волатилен, много лесно се разпространява в въздуха и се отаява върху почвата. Много лесно може да бъде вдишан. Застрашени са и животните. При висока температура се излъчват токсични газове, например водороден хлорид. Изменена е съответната директива за ограничаване на разпространението на този продукт, забране на контакта с канализацията, повърхностните води. Това вещество се поема от растенията, чрез тяхната коренова система попада в храната, задържа се дълго в почвата това е вещество, което смущава функционирането на ендокринната система и е опасно за здравето на хората. Причинява левкемия, меланоми. Както казах, става дума за един широко спектърен хербицид, който се използва за защита на храсти и треви. Това е дразнещо вещество с опасност за околната среда, може да увреди а, очите, токсично е за хората, разрушава акватичната среда. Причинява повръщане, кашлица. А, Наложено е в Съединените щати голямо наказание за използването на това вещество. 180 милиона долара са платени като а, глоба. Агенцията започна нова а, процедура и започнаха работите по а, този терен. Планът за изпълнение обаче е същия, както при предишната тръжна процедура. Договора договор е разделен на две части. има една асоциация, която протестира срещу замърсяването на водите в Севесо. 2019 година беше проведен велопоход с голям брой участници. Освен това е една конференция посветена на темата на договорите са от 2018 година. Ние настояваме за изчистване на водите, за защита на подпочвените и питейните Води сега имам два въпроса. Не е ли ненакърнимо право на гражданите правото да бъде защитено тяхното здраве и не е ли задължение на институциите да пазят това здраве? В нашия случай ние очакваме да бъде направено нещо, да може да се направи нещо за защита именно на здравето на гражданите. Става дума за сегашното поколение, но и за бъдещите. Благодаря ви. Благодаря сега госпожа Табини от комисията. Добро утро! Проектът, за който говори вносителят, а, а, наистина беше обект на процедура по директивата. Този проект засяга здравето, подпочваните води и трябва съответно да се вземат мерки. При последния избор на а, альтернативни, дали отделните проекти трябва да бъдат авторизирани или не, това е въпрос от компетентността на държавните органи. И трябва да се отбележи, че това е един отделен въпрос и комисията смята, че на национално равнище трябва да се направи оценка на фактор, факторите. Комисията не констатира нарушение на европейското законодателство. Е, комисията поставя въпрос с адекватността на процедурите и, и а, е, а, е, доклада на националните власти трябва да гарантират качеството на а, а, този доклад. А, а, Информацията, която подава вносителят на петицията, показва, че въпросът е отнесен до националните съдилища относно законодателството комисията няма а, причина да а, поставя под въпрос решението взето от националния Рамковата директива за водите е в сила по този случай. Държавите членки трябва да изготвят планове за управление на водите съгласно тази директива и да гарантират, е, че, всички органи, които работят по водите, предоставят добри е, услуги. В специфични случаи държавите членки могат да удължават и сроковете за постигане на Италианските власти в този случай са се възползвали от възможността, която им дава директива и ще гарантират необходимия статут на водите на 2027, до 2027 година. Не е нарушена директивата в това отношение по никой начин три процедури за нарушение на директивата за градските а, води са започнати за регион Ломбардия. Комисията ще продължи да предприема най-адекватните стъпки а, по тези процедури за нарушение, на, докато те бъдат доведени до края комисията не възнамерява да продължава да предприема стъпки по тази комисия. Благодаря ви. Господин Салива. Аз не съм съгласен а, с това, което възнамерява да направи комисията. Водите са много важна част от а, нашата екосистема и те имат външно въздействие върху нашите общности. Река Севезо е неразделна част от регион Ломбардия и особено в Сенаго няма да бъде добре, ако не е, предприемем никакви действия и не направим оценка на въздействието. Аз не съм сигурен, че оценка на въздействието върху околната среда е направена по подходящ начин. Не мисля, че не бива да помогнем на местната общност. Има голям натиск от страна на гражданите в тази община. Те протестират срещу проекта разполагаме с информация и можем да видим, че има много опасности а, и а, че река Севесо ще бъде още повече замърсена. Затова ние смятаме, че тази петиция трябва да остане отворена и комисията трябва да предприеме адекватни действия, за да защити тази много важна за общината и региона река. Водата е човешко право, тя е важен ресурс и ние трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да защитим регион Ломбардия. За това трябва, тази петиция трябва да остане отворена и да бъде изпратена за разглеждане в Комисията по околна среда. Благодаря, госпожа Еви. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите. Съгласна съм с искането петицията да остане отворена. За втори път изслушваме вносителите, които за пореден път излагат проблема пред нас. Тук става дума за проект в региона на Милано. Проект, който се реализира с много малко зачитане на местната общност Изобщо не се говори за альтернативни възможности, високопоставени органи и асоциации също а, излагат този проблем. Тук проблем със сигурност има. Не искам да отричам не искам да отричам, че в района на Милано река Севесо често е причина за наводнение но тук не се изнася актуална информация. Трябва да имаме предвид, че целият район вече е доста замърсен и би имало доста по-подходящи и устойчиви решения. Вносителят на петицията каза, че става дума за пречистването на водите. Първо трябва да се гарантира, че водите ще бъдат пречистени. И за това аз съм съгласна с това, което предложи колегата. Сега като комисията казва, че е, всичко е наред, държавите членки ползват възможностите за дерогация, отлагат целите за по-късен момент, имам прави целите за е, качество на водите, държавите членки имат възможност да отложат постигането на целите от 2015 до 2027 година. Това е отчаяващо, че е, има такава възможност и ние трябва да я приемем. Е, е, е, проекта по същество засяга огромен басейн, който трябва да бъде построен Финансирането е, дори не може да се каже, че е осигурен. Е, е, сигурно е, че се е, строи басейн в една защитена е, природна зона. 17 хектара от нея ще бъдат загубени. Те, те 17 хектара ще бъдат бетонирани и ще имаме проблем и с замърсяването на въздуха в Ломбардия. Това е басейна на река По и региона Милано са най-засегнати в цяла Европа. Нарушаваме директивата за качеството на въздуха по този начин и трябва да има санкция. Безумно и нелогично е, е да се построява още един басейн, който ще допринесе за е, замърсяването. Имаме опасност за общественото здраве с всички токсични вещества, които избори вносителя на петицията. Пак повтарям, Според мен при този проект липсва истинска готовност за диалог с гражданите. Проблемите са заметени под килима. Аз настоявам тази петиция да остане отворена и както последния път да след последното обсъждане изпратихме писмо до региона. Те ни отговориха с едно а, а, невероятно писмо В писмото пишеше, че вносителите на петициите просто искат в пред тяхната врата да не се строи това, но не става дума изобщо за това, става дума за общественото здраве. Мисля, че ще бъде добре не само петицията да продължи да бъде отворена, но и да се предприемат допълнителни стъпки. Отново да се напише е, писмо както до регион Ломбардия, както и на община Милано. Мисля, че трябва да се обърнем към новата комисия на госпожа фон която обеща много неща. Тази комисия иска да се профилира много повече по отношение на климата, защитата на околната среда и направените обещания трябва да се спазят на място. Минути петиционарио. За, за две минути думата получава вносителя на петицията. Да. За нас е изключително важно едно нещо. А, е района, мястото на което живеят хората, да а, получи необходимото уважително отношение. Милиони квадратни метри се изгребват с багери. За нас е важно здравето на гражданите. Ако се изкопаят тези дупки, съжалявам, може да го правят с причина, но нашето здраве, здравето на нашите деца и внуци, е, е, при него не можем да правим е, отстъпки. Нищо не е направено за решаване на е, проблема с общественото здравеопазване местните власти съвсем спокойно обявиха, че няма и не трябва да се занимават с проблемите на общественото здравеопазване. Тук става един, лодума единствено за проект за водоползване, който ще бъде в полза на гражданите. Но, както казах, това е голям проблем, който е на практика на прагани. Нещо трябва да се направи, за да се защити здравето на гражданите. Това е моя призив. За нашите внуци и деца се застъпваме. След като изслушахме вносителя на петицията, Европейската комисия, депутатите, предложението на председателството е да се запази отворния характер – на тази петиция. Тя да бъде насочена също към Комисията по околна среда и да изпратим ново писмо до регионалните органи за управление на регион Милан и да поискаме разяснения във връзка с последващите мерки, които са били и ще бъдат предприяти от региона възоснова на новите доказателства. Сега точка 21. И така, точка 21. Това е петиция 865 от 2018 година, внесена от Капка Панайотова с българско гражданство от името на Центъра за независим живот относно използването на европейските структурни инвестиционни фондове в България вносители са тук. Добре дошли. Имате 5 минути за да представите темата. След като всички се изкажат, вие ще имате още 2 минути за заключение. Само един човек ли ще говори? Двама души. Добре. Значи ще си разделите по 2 минути и половина времето за изказване. Заповядайте, имате думата. Uh, my name is uh, Добър ден, аз съм Анета Генчева Лирчева. Аз замествам Капка Панайотова, която няма възможност днес да пътува. Искам да споделя какво се случи в сферата на грижите за хората с вражни в България от 2005 година. Какво се случва? Какво се случва в момента? Българското правителство използва европейските структурни инвестиционни фондове за изграждане на домове за групово настаняване за деца и възрастни хора с увреждане или за възрастни хора. Това се представя като деинституционализация. В българските условия това означава заместване на по-старите големи институции с по-малки домове за групово настаняване, които се наричат центрове от семейен тип – за настаняване или пък центрове за грижи. Също така се използват и други наименования. Стотици подобни домове са били изградени през последните 10 години. Обаче се запазва същата култура, същия принцип на институционализиране. Всъщност, виждаме, че из извън това, че има нови стени и по-малки размери, всъщност хората остават невидими. След 10 години инвестиции процесът на деинституционализация на децата в България изглежда успешен само за някого, който никога не е виждал каква е реалността зад стените. Реалността е, че децата продължават да бъдат изолирани, те са лишавани от своите основни права те са увредени и увреждани от институционалния модел и без подходящи възможности за рехабилитация от травмиращите явления, през които те са преминали. Тук имаме кратък видеоматериал. Моля, покажете го. Um, there is some sound there. Би трябвало да има и звук. However, uh, this picture, uh... Така или иначе, тези изображения. Това видео беше заснето през октомври миналата година по време на пътуване организацията Международни права на хората с увреждания. Аз участвах в тези посещения и лично видях всичко това. трябва да кажа, че се прилагат мъчения, че децата биват занемарявани. И всички тези места изглеждат много красиви отвън, но вътре са ужасни. We have another side. Okay. After След 10 години инвестиции в тези домове за групово настаняване, на млади деца и млади хора, правителството в момента се подготвя да изразходва още повече средства за подобни или дори още по-лоши домове за възрастни хора. В момента плана е да бъдат изграден 68 такива домове и това ще засегне над 1000 души без никакви гаранции, че тяхната ситуация ще се подобри. Тези хора просто ще бъдат прехвърлени от една институция в друга, малко по-малка, и това всичко чрез разходване на средства от Европейския съюз. Аз ще продължа. Аз съм Наташа Кокич. Искам да обясня каква е правната уредба. В, в, в много международноправни актове са защитени правата на хората с обреждания, Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с обреждания, Конвенцията на ОНЕ за правото правата на детето, има и Европейска харта на основните права. И особено членове член 26 и 24 на Европейската харта по основни права има стратегия на Европейския съюз във връзка с ображенията за период 2010-2020 година. Има регламент за Европейския фонд за регионално развитие. Искам само да покажа точка 5 от общите коментари, там се посочва, че тези големи или по-малки домове за групово настаняване са особено опасни за деца, за които няма заместване на семейството и потребността им да растат в семейни условия не се удовлетворява. Предложението ни вместо да се изграждат нови институции, които пряко нарушават човешките права, много е важно да се потърсят инвестиционни альтернативи, така че да бъдат подпомогнати хората с увреждания да живеят и да участват в живота на общността. Трябва да се дават възможности за достъп до всички необходими и важни услуги. Както вече беше споменато, имаме малък видеоматериал от 3 минути. Ако ни позволите, ще го покажем. Дали има възможност? Дали има възможност да се включи звука? Би било добре, ако може да се включи звука. What do we do then? We don't do it. No. No, then, then okay, then no. We, yeah.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 Okay, thank you very much. Now I'm going to give... Благодаря ви. Микрофон за председателката, моля. I'm sorry, sorry. Моля да ми извините. Сега ще дам думата на Европейската комисия. Кой ще се изкаже? Садрин де Бегеномс. Благодаря. Благодаря за това, че можем да бъдем тук, да присъстваме и да говорим и, и чуем за децата с увреждания в България. Вече имаше дебат и лятото предоставихме заключение. Няма да се връщам към тях. Няколко допълнителни елемента бих искал да добавя, с което да иллюстрирам. Не искам да кажа, че има много какво още да се направи. И има случаи, по които трябва да се действа неотложно, но в България е, Европейската комисия очевидно иска да подкрепи асоциацията и действията им и процеса за да може да се подкрепи наистина по най-добър начин достойния живот и дейностите в обществото. 43 милиона са средствата за инфраструктура за деца. Повече 150 милиона вече са предоставени и определени за този период. Тоест усилията, искам да кажа, че не са само за сгражди. От тези 8000 деца в институции, 5000 са, имаме и точни е, числа, които са върнати обратно е, в семейства, включително и на, на роднини. Повече от 2000 е, деца са приемни семейства. И ако правилни са данните ми, 2500 деца имат, е, получават семейни грижи 600 с е, увреждания, 149 са малките групи, както ги наричаме. И от тези е, милиони е, има, разбира се, приемна грижа, която се финансира, за да може да се предотврати институциализация е, в предоставят се социални услуги, обучения подкрепа за младите хора, които напускат институциите, за да им помогнат по този начин да изграждат следващия си етап от живота, така че тези средства подкрепят целият този процес. Всички услуги, има и много альтернативи, което не означава, че онези, които са в домове, семейни или не, не трябва да има подобрение. Що се отнася до навършилите пълнолетие, започва се работа. Има значителни суми, повече от 100 милиона за патронаж, за подпомагане, за помощ, за лична помощ и други услуги от този тип, така че много сериозни усилия се влагат. 43 милиона за инфраструктура и а, възстановяване и повече от 130 за услуги и альтернативни форми. Искам също така и да обясна нещо. Много беше вълнуващо това, което а, чухме и видяхме. Два допълнителни елемента искам да засегна. Оценка бе направена относно извършеното в миналия програмен период. Много от тези домове са и финансирани тогава и може да кажем, че наистина много се допринесе за подобряване на качеството на живота на онези, които използват услугите с предоставяне на медицински грижи, хранене, подпомагане, административни процеси. И качествено се променят нещата за тези деца. Подчертава се, че има подобрение, има и препоръки по отношение на метода за индивидуална оценка на потребности, мултидисциплинарен подход и, разбира се, други аспекти, които има какво да се желая още по тях, но не и толкова негативна картината. И от лична гледна точка аз посетих е, две семейни центрове, а мои колеги пет други, така че общо седем са посетени. И искам да кажа, че лично аз бях изключително впечатлена – от е, този вид фамилни къщи, които посетих и наистина можем да дискутираме, е, да виждаме, че е, там хората са много добре интегрирани в общността, открива се тази възможност и Децата имаха конкретни контакти с представители на общността Имаше дейности, които са в общността, много интерактивни, очевидно не много представителни, но ние се опитахме също така да направим оценка на положението и виждаме, че има много отдаденост е, в работата с тези деца и наистина кога те са подкрепени и щастливи да живеят заедно. Благодаря. Sí. Antes de dar la palabra, yo solo tengo porque... Преди да дам думата на другите оратори, искам да разсея едно съмнение, каквото имам. В тези центрове има деца и аз се разбирам, че това са деца, които са отглеждани от държавата, не от родители си, нали? Правилно съм е, дали правилно съм разбрал? Тоест тези деца, които са в тези центрове, това са деца, не са със своите семейства, защото техните семейства, например, са лишени или са отказали от родителски права. Просто никъде не видях е, информация за това. Кой би могъл да ми отговори? Комисията или който, който би могъл? Доколкото аз разбирам, но разбира се, тук имате и хора, които имат повече опит от е, това какво случва на място. Наистина, компетентните органи не можеха да намерят други варианти да върнат тези деца в своите семейство или при роднините, или поради конкретната ситуация не биха могли да намерят приемно семейство за тези деца. Тоест, това са деца, които са фактически отглеждани от семейство, защото техните семейства не могат или не искат да се грижат за тях. И това, което искат носителите на петиция, да има максимална помощ за това тези деца да растат в семейна среда, в приемни семейства. Да, добре, сега започваме дебата. Просто исках малко да разбера повече. Да, слушам ви. Мисля, че също така е важно да се разбере, че наистина децата, които са обхванати от системата, са подпомагат от държавата, но искаме да кажем, че ако а, имаме сегрегация на деца и може би ако а, решението деца да бъдат сегрегирани без никаква подкрепа, без никаква помощ, то това е което каза, че вместо да се инвестира в нова сегрегация, европейските средства трябва да бъдат насочени към това децата да бъдат приобщавани към общността. Всъщност не, че няма помощ, просто смятаме, че тя трябва да бъде насочена по друг начин. Повечето от децата имат семейства. Тези деца са от много бедни семейства. И тези много бедни семейства не получават помощ и подкрепа. Тези семейства просто не могат в тези обстоятелства да се грижат за децата. Приемните грижи за деца са увреждания, нещо, което практически не съществува в България. Има някои приемни семейства, които наистина искат да отглеждат своите деца с увреждане, но понеже няма альтернативна система за полагане на грижи в, обществото в обществеността, в общността, извинете, няма възможност тези семейства да се грижат за децата си. Да, сега ви разбирам, каза председателката, разбирам смисъла на а, вашата петиция. Фамилия, специалмент мета. Благодаря. Наистина изключително важна е любовта в семейството и на семейството. Когато се сблъскваме с подобна реалност, най-уязвимите в нашето общество можем да видим и ако държавата не се грижи за тях, не им помага, така че да имат добър е, начин на живот и качество, те не разполагат с е, никой друг. Разбирам затрудненията пред които са изправени държавите членки, както България в конкретния случай. Нужен е преход, преход от система институции, от механизъм на институции към грижа в общността. Това е най-добрият начин, по който може да се подпомогнат тези хора. Обаче, Струва ми се, че трябва да имаме по-добра стратегия за хората с увреждания, по-категорична в Европейския съюз. Трябва да имаме по-амбициозни цели в стратегията. Така че, когато се сблъскваме с такива обстоятелства, при които средства и европейски средства следва да се използват, прилагайки най-добри практики във всяка една държава членка, средства за хора с увреждания трябва да бъдат използвани по най-целесообразния начин. А, тук виждаме, че има един преход от институционална грижа към общностни грижи, но това не е достатъчно, особено когато виждаме, че има достатъчно и допълнителни средства, които биха могли да бъдат предоставени за най-добри възможни грижи, когато гледаме тези видеоматериали в тези нови институции. мислим, че там трябва да има най-добрата възможна грижа, която да се предостави. Така че бих помолил Европейската комисия да гарантира, че имаме по-ясен и по-добър план и че трябва да има повече наблюдение. Така че всички договори, които са подписани, ставаме свидетели също и на много петиции от хора с увреждания. И мисля, че също така и от конкретни държави членки има много петиции особено през тези месеци, станахме свидетели на е, много петиции, които постъпват от България, засягащи хора с различни нужди. И следователно, трябва да имаме една по-добра стратегия от е, страна на комисията. Така че тези уязвими хора да имат добро качество на живот. Най-доброто възможно. А в този случай не виждаме това, че се предоставя. Merci, madame la présidente, chers collègues. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вносителя, скъпи колеги. Благодаря за тези данни, за онова, което видяхме и чухме. Винаги е трудно наистина да управляваме емоциите си, когато виждаме подобно насилие институционално, което се упражнява върху едни крехки, раними е, хора. Тук става въпрос за права и свобода. Хората не са автономни, очевидно виждаме и обществото наистина в рамките и на конвенцията на ООН, е ратифицирана също така, има и отговорности от държавите членки. Що се отнася до от 19-та година насам, имаме ясна факт за съществуване на нещо, което е изключително неприемливо – във връзка с неспазването на основните права и международен ангажимент. И преминаването наистина от институционална грижа към общностна е много сложен механизъм, но това не е изключение за създаването на нови институции, просто страничната вратичка. През годините България води процес за деинституционализация – и се премества децата в едни е, подобни домове. Както казва и е, вносителя, това е, не е достатъчна мярка да се изключи сегрегацията и да се предостави грижи съответно на децата, на хората с увреждания и на възрастните хора в е, България. Така че в крайна въпрос е въпрос за и избор. Е, когато не може да има такъв избор, къде да се живее, как да се живее, да се премести от един голям дом или институция в по-малка, дали това е деинституциализация? Това не е ли продължение на политиката за изолация по отношение на хората с увреждания? Днес говорим за България но това е една практика, която се познава в различни държави членки защото средствата се използват за е, изграждане на нови институции, макар и по-малки. Румъния, Унгария, Естония, Португалия, Полша, Австрия и прочие могат да бъдат посочени. Крайно време е да се прекрати тази практика, да се използват европейските средства, спазвайки е, човешките права и международните е, спогодби. Това е нещо изключително важно, така че искам да подчертая, когато става въпрос за този въпрос. Това е един изключително важен социален въпрос. Във Франция, например, има конкретна възможност наистина за а, до 14 годишна възраст да се предостави а, специално обучение за деца, които са с специални нужди или по-уязвими. И това е нещо изключително важно. Трябва да се а, гарантира равнопоставеност на избора и на правата. Благодаря. Yeah. Um, uh, Благодаря за това, че ми давате възможност да се изкажа. Аз не съм пълноправен член на тази комисия, тук съм заместник. Е, работя в друга парламентарна комисия. Хората с увреждания са хората, които показват доколко е успешна политиката, провеждана от дадена държава. Има много фактори, които могат да помогнат на хората с увреждания да поемат контрол върху собствения си живот. Услугите, предоставени от институциите, не са услуги, предоставени в общността. Те не подпомагат независимия живот. Нито една институция не може да бъде добра институция. Конвенцията на ОНЕ казва, че нито големите, нито малки институции нито дори индивидуални домове не могат да бъдат наречени условия за независим живот, ако има други елементи на институционализация. Затова е важно да се подчертае, че няма оправдание за нарушаване на човешките права. И това е, което установяваме в много случаи в Европейския съюз, че се нарушава човешките права. Прехвърлянето на хора от големи в малки институции не означава независим живот. Това не е деинституционализация. Това е реинституционализация. Това нарушава международното право и правото на Европейския съюз. Прехвърлянето на хора от големи в малки институции не е преходен период. Има много доказателства за това, че деца, които са преместени в по-малки домове, никога не ги напускат. Деинституционализацията е дълъг и сложен, аспектен процес, но той не трябва и не може да се използва като оправдание, за което говореше колегата преди мен правителствата не могат да го използват това като оправдание. Европейската комисия също не трябва да го използва. Средствата не могат да се използват, включително средства на Европейския съюз, за изолация или сегрегация. Но това се случва в България и други държави членки. България беше споменато като пример за добра практика. Обаче това не е така. Трябва да действаме и не става дума за процедури или за чисто технически аспекти на използване на средствата. Говорим за живота на много хора и за потъпкане на основните права. Благодаря, господин Коша. Заповядайте. Благодаря. Не е лесно. Не е лесно да се разглежда тази петиция. петиция. Не можеш да подходиш неутрално. Видяхме видеоматериала. Зная организацията, която е, е внесла петицията. Години наред поддържаме е, контакт. Ние отстояваме правата на хората с увреждания. Благодаря им за тяхната работа. Нека да бъдем разумни. Нека да не забравяме, че Централна Източна Европа изостава значително от Западна Европа и държавите във връзка с деинституциализацията и създаването на нови механизми за общностни грижи. Нужни са много енергия, човешки ресурс, средства. Онова, което мисля, е, че българските органи се опитват да предприемат нещо – по въпроса. Аз много внимателно чета материалите, които получаваме конкретно и този. Благодаря също и за презентацията. Възможно е да има добра воля, но тя не достигна целите си, които бяха заложени. Така че нека има сътрудничество между българските органи и организациите, които представляват хората с увреждания. Много важно е наистина да има подобно сътрудничество в този процес. Много е важно те да бъдат включени. Виждаме, че българските органи не разискват, може би, достатъчно задълбочено този въпрос с представителите на организациите, които защитават правата на хората с увреждания и предприятите стъпки не са стъпките, които са необходими, е, за да бъде всичко това в най-добър интерес на хората с увреждания. Трябва да се проучи дали тези стъпки съответстват на международните европейски законодателства. 2012 е, година задълбочено работих по отношение на средства, е, свързани с е, Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания и социални фонд на Европейския съюз. Има много ясни регламенти и условия. Е, във всеки случай държавата членка има място за маневриране и много важно е държавата членка, общностите, Европейския съюз да водят съответно преговори помежду си, за да намерят най-добрия начин – за създаването на най-добрата система за грижи. Мисля, че тази петиция трябва да остане отворена и бих желал да се изпрати писмо или някакъв документ от страна на българските власти. Много бих се интересувал какво мислят българските власти по този въпрос. И след като получим тази информация, мисля, че ще трябва да проведем друга дискусия по темата. Трябва да окажем натиск върху а, държавните органи за подходящо целесъобразно използване на европейските средства и фондове. Аз не мога да кажа сега дали българските органи са използвали целесъобразно а, средствата или не. Така че бих предложил да получим позицията на българската страна и когато получим тази информация подробно писмо да получим също така и от Европейската комисия и нова информация от носителите на петицията и тогава ще имаме ясна картина. Мисля, че получаването на информация от българските власти ще бъде от ключово значение за допълнителни дискусии. Мисля, че това е въпрос, който много внимателно трябва да разгледаме. Благодаря. Thank you, Mr. Канев. Господин Канев. Uh, Благодаря, господин председател. Много емоционален е този въпрос. Работя с деца с увреждания вече няколко десетилетия през 90-те години с червен кръг и Червения кръст и доброволците. И наистина е, много добре е, зная колко важни са усилията за интегриране на децата с увреждания в обществото. И нещо, което зная със е, сигурност е, че въздействието наистина на хората, които е, е, работят с грижа и отдаденост по отношение на грижите за деца с тежки увреждания огромно. Много напредък има. Да, децата, които видяхме на видеото, не са обречени да живеят по този начин. Има сериозни увреждания, видяхме, но е, много по-голям напредък може да има в работата с тях, освен това, което видяхме. Мисля, че петицията трябва да остане отворена и освен това е нужно дълбоко да анализираме процеса, проекта, който се развива в България и в други държави в тази област. И много важно е да се преразгледа целият модел сам за себе си. Защото през 90-те години, когато работихме с децата в институциите, по домовете, това беше е, е, механизъм на големи комунистически тип е, институции, обикновено в провинцията. И сега виждаме нещо друго. Между другото, аз също бях и заместен председател на парламентарната комисия по социалните въпроси, така че съм проследил този процес. И сега виждаме по-малки и по-добре изглеждащи сгради но модел е същия, не е различен. Така че убеден съм, ако съответно средствата европейски и национални се изразходват за подобна фалшива интеграция, ако те обаче се изразходват за истински грижи за децата, мисля, че ще бъде огромен напредък и можем да се надяваме за подобно развитие в България и в други държави. Thank you, Mr. Vitanov. Thank you, Madam Chair. my mother tongue. Господин Витанов, ще говоря на български. Се каже след толкова много емоционални изказвания на колеги, бих искал просто да се присъединя към тяхното становище. И макар, че <clears throat> отговора на комисията беше ясен, от него разбираме, че все пак има постигнат някакъв напредък. Като човек на място, който познава ситуацията, бих искал да кажа, че въпреки изключително многото отпуснати средства, деинституционализация на практика в България нямаше. Не и такава, каквато и разбират европейските граждани. А, защото макар, че бяха затворени онези огромни а, институции, големи, това не, доде, не, не доведе ни най-малко до социалното включване на тези хора. Просто трансфериране от едни големи институции в едни, мал, в едни по-малки а, домове. Както самите петиционери написаха нещо, с което се, съглася, с което се съгласявам напълно, може би условията за живот се промениха, но качеството на живот остана същото. Затова считам, че петицията е напълно основателна, считам, че българските власти са длъжници на тези хора и считам, че тя трябва да бъде оставена отворена. Благодаря ви. Благодаря ви. 30 секунди. Дали ще успеете? Заключение в стил Твитър. Благодаря, благодаря на всички. Както видяхме, това е преход. Инвестиране в по-малки институции, но това на практика не е преход защото 20 или 30 години виждаме прехвърлянето в други страни. Прехвърляне от голяма институция в малка е на практика нарушение на стандарти и правила. Не трябва да се а, използват европейски средства при нарушаване на човешки права. Това се случва в България и други държави членки, не само в Централна и Източна Европа, но и в Западна Европа. А, има и добра практика, разбира се, в България, а, как както и на другаде в Европа. Но, във всеки случай, европейските средства трябва да се използват, за да се защитават правата на хората с увреждания. Имаме и съдебно дело във връзка с положението с България. Ще видим как то ще се развие. Много ви благодаря, след като изслушахме вносителите на петицията Европейската комисия и слушахме и членовете на комисията по петициите. Оставяме тази петиция отворена. Ще изпратим писмо до българското правителство чрез постоянното представителство и ще зададем въпроса за това какъв е подходът на българското правителство към деинституционализация от гледна точка на независимия живот и интеграция в обществото, както за хората с увреждания, така и за децата без семейства и възрастните хора. Също така искаме да помолим Европейската комисия да гарантира това да има реални промени и искаме да ви помолим да подпомогнете със средства от правителство да извърши тази реална промяна, защото, както каза господин Коша, че Европа извършва дейност, благодарение и на помощта на Европейската комисия, искаме да ви помолим да продължите да подпомагат със средства тази промяна, така че деца да могат да остават със своите семейства и да получават помощ, която е необходима, особено когато става дума за деца и хора с увреждания. И разбира се, ще изчакаме обясненията на българското правителство. Комисията ни каза, че българското правителство работи по въпроса и върви в правилната посока. За това оставям петицията отворена. Само за 5 секунди. Ако напишете писмо до българското правителство и също така и Европейската комисия го направи. Мисля си, че е важно да се започне от правилното определение на това какво е интеграция в обществото и независим живот. Така че, моля, попитайте българското правителство какво смята, че е определението на понятието независим живот. Да, разбира се, разбира се, ще го направим. Добре, чудесно. Така че приключваме тази точка от дневния ред и сега преминаваме към точка 23 от дневния ред. Pues um, empezamos el punto 23, que es la petición. Точка 23, петиция 0145-2019 година от Исмаил Антонио Лопес Перес, испанско гражданство от името на екологичната асоциация Петон де Лобос, искане информация относно преразглеждането на заема, предоставен от ЕБ на дружеството Гринали Биомас Пауър Кортис Тейшейро от Ла Галиция. Е, петиционерът не е тук, за това давам думата на Европейската комисия на господин Джулио Борби. Благодаря ви много. Ние бихме искали да обобщим нашия анализ по повод на тази петиция. Работи ли? Вносителя на петицията се а, изказва опасения в а, връзка с а, а, проекта за а, завод за а, производство на електроенергия от биомаса с мощност 5 мегаватта. Това е проект финансиран от Европейската инвестиционна банка. А, в пълно съответствие с законодателство на Европейския съюз за възобновяемата енергия, доброволни схеми за сертифициране също са спазени. Това са а, и гаранции, че в проекта няма да се използва внесена биомаса извън Европейския съюз. А, по, относно опасанията на устойчивостта за производство на енергия от БАМАС, искам да ви обърна внимание на изменената директива за възобновяемите енергии, която трябва да бъде транспонирана от държавите членки до юни 2021 тази а, директива а, включва една по-устойчива рамка за производство на биоенергия, в това число а, и производство на електроенергия и а, топлина и а, предвижда критерии за устойчиво за използването на горска биомаса. Всяка а, биомаса, която се използва от Европейския енергиен сектор над определен прак, т.е. за по-големи заводи, над 20 мегавата. Тези е, заводи трябва да отговорят на новите стратег... е, критерии за устойчивост и да покажат, че това е така. Искаме да почетем, че устойчивостта на биомасата ще продължи да бъде гарантирана от тази изменена директива за биомасата. Благодаря. Благодаря ви за становището. Виждам, че вносителя на петицията не присъства. Господин Кънев обаче иска да вземе думата. Благодаря. Моето предложение е да оставим петицията отворена и да се опитаме да разследваме нещата малко в по-голяма дълбочина. Защото имаме много петиции, свързани с заводите за производство на енергия от биомаса. Очевидно такива инсталации е, работят в, в цяла Европа и трябва да ги наблюдаваме, защото биомасата е изключително важна за нашите политически цели по отношение на електроенергията. И ние трябва да гарантираме, че няма конфликт между тези инсталации и местното население, какъвто конфликт очевидно има на много места. Затова моето предложение е да оставим петицията отворена и да бъдем по- внимателни, когато се появяват нови петиции за биомаса. Благодаря ви за това важно предложение и може би заключение на нашия кратък дебат. Някой желая ли да вземе думата? Не? Добре. Съгласяваме се тогава с вашето предложение и продължаваме разискванията по тази петиция. Оставяме отворена. Благодаря. И сега петиция номер 143, внесена от Алехандро Бласко Санчес, испанско гражданство, от името на Общинския съвет на Реал за запечатването на изведени от експлоатация депа за отпадъци и възстановяване на околната среда в община Реал, регион Валенсия. Вносителят на петицията не присъства. Yes. Uh, uh, Jose Хосе Диас Дел Кастио има думата от комисията. Добър ден! Тази петиция беше, внесена, беше отнесена към нас миналата година. Получихме информация от Общинската администрация на Валенсия, информация за използването на терена на изведеното от експлуатация депо отпадъци. Разменихме информация. Искам само да ви припомня факта, че е, петицията се отнася до две депа. Едното за общински отпадъци, за битови отпадъци, а второто депо за опасни е, индустриални отпадъци. Двете депа са запечатани. Депото за битови отпадъци е запечатано и затворено а, и има различни басейни за събиране и съхранение на течности и газ точно така, както изисква законодателството. Единственият проблем с това депо е, че през 2012 година инспектората по околната среда на региона а, поиска от община Реал това е всъщност е, общината, където се намира депото, да го информира за затварянето на обекта, както е посочено в разрешителното. За съжаление, отговор е, от инспектората така и не е получен. петицията преследва целта да се задейства отново тази процедура и автономното правителство Дженералитат поиска отново да бъде предоставена информация от общината и да бъде информирана за затварянето на обекта и за рехабилитацията на терена. Второ, по отношение на депото за опасни отпадъци, е, това е по-проблемното депо. Първо има две дисциплинарни производства. Едното от е, 2014 година относно запечатването и рехабилитацията на обекта. По това време собственика на обекта съобщава, че работата не може да започне, тъй като община Реал не им е дала разрешение. Тоест тук имаме две действащи лица. От една страна общината, от друга страна региона, а, който а, е поел инициативата за дисциплинарното производство. През 2013 година започва още едно дисциплинарно производство. Започнато този път от хидрографските инспекции, хидрографските служби поради опасението, че може да има контакт между това, което се намира в депото и околната среда. Тези две дисциплинарни производство не са завършени. Автономното правителство, Дженералитат, съобщава, че към днешна дата съответната работа не е започнала и поради тази причина ние ще продължим да координираме работата на двете страни по този случай. Това има да каже комисията на комисията по петициите. Благодаря ви е, за информацията. Сега ще дам на думата на госпожа Спинара. Заповядайте. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря и на комисията за писмото изложение, за устното такова. Аз ще говоря от името на комисията на групата на социалистите и демократите. Познавам, бих член съм на парламента на Валенсия, познавам проблема. Това е проблем, който съществува от години проблема, свързан с тези две депа за битови отпадъци и за опасни отпадъци. Трябва да ви кажа, че се присъединяваме към притесненията на вносителя на петицията и на хората от е, общината. Отдавна трябваше да се затворят и санират тези депа. Много време мина, обаче решение не се очертава. Едно нещо обаче ни се струва необичайно, а именно, че вносителя на петицията Алехандор Бласко Санчес е бил кмет на тази община и то в продължение на дълги години. И е един от хората, които създаваха трудности. Според информацията, с която разполагаме, той през 2012 година още е бил кмет. И а, екологичната инспекция не е предоставил тогава никаква информация за, за, за извеждането експлоатация на, тези, на това депо, както е било предвидено. Притеснително ни се струва, че това, че през 2006 и 2007 година е, Община Реал не е дала разрешение за е, запечатване и саниране на дебата. Те казват, че не са действали, защото са нямали разрешение, така както каза представителя на комисията. Така че продължава да има причина за притеснение. Що се отнася до околната среда, възможно е да се замърси целият басейн, целият регион и всички участващи страни, региона и общината трябва да предприемат всички действия, които са по силите им, за да не се увреди околната среда. Сегашната общинска администрация каза, че миналата седмица е издала лицензия, за да може да бъде запечатано депото за опасни отпадъци. след това трябва да се предпишат мерки за залесяване и така нататък. Ние пледираме за това петицията да остане отворена, докато бъдат предприяти всички необходими действия. И докато констатираме, че от гледна точка на компетентните органи, от гледна точка на нашата комисия са е, извършени всички необходими е, действия. Нека петицията да остане отворена. Благодаря. Господин Кънев, заповядайте. Само да подкрепя това, което предложи колежката. Очевидно е, че петицията трябва да остане отворена, защото ни липсва много информация, която да ни позволи да вземем някакво решение. Благодаря. Някой друг желая ли да вземе думата? Не, не виждам. Добре, в такъв случай постигнахме единодушие. Аз също смятам, че петицията трябва да остане отворена и мисля, че трябва да а, изпратим а, писмо до Хенералидат Валенсиана, а, в което да кажем а, а, какво е нашето мнение. Мисля, че всички са съгласни с мен. Благодаря. Предлагам сега дата и място на следващото ни заседание. 16 март 2020 очевидно предлагам. Ще да започнем в 3 часа и да приключим в 6.30 след обяд. И също така, на следващия ден заседанието продължава. 17 март, започваме сутринта в 9 часа до 12.30. Продължаваме след обяда 14.30 и завършваме обичайно в 18.30. Благодаря ви. Някой да има още нещо да каже? Не. Благодаря ви за присъствието и добър апетит!